Компетентните комисии подадаха е, една поправка към текста, прият от Европейския парламент по член 231, извинете, алинея 4. Тази поправка се смята приета, освен ако до 24 часа след нейното обявение определен брой депутати или групи не поиска да бъде гласувано по поправката. Поправката може да намерите на веб страницата и ще бъде публикувано нейното име.